Дер президент! Председателят. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Откривам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание и приятите тогава текстове са на разположение. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се приема. Von der EVP-Fraktion habe ich Anträge auf folgende Benennungen. Групата на ЕНП внесе искания за следните назначения. Джовани Лавия на мястото на Амалия Сартори като член на делегацията за връзки с страните от Данската общност, както и в качеството си на член в парламентарната асамблея Евролат. Амалия Сартори, член на делегацията за връзки с Съединените щати и Фабрицио Берто, член на делегацията за връзки с Индия. Има ли възражения срещу тези назначения? Не. С това се считат за потвърдени. Следва разискване за случаи за нарушения на правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава. Дебатът ще трае най-много един час. Започваме с върховенството на закона в Русия. Давам думата на авторите на резолюции. Първият оратор е госпожа Яконсари за минута и половина. Къде е госпожа Яконсари? Arvoisa puhemies, Господин председател, Европейският съюз и Русия са партньори. Някои отношения са близки партньори, дори и приятели. Приятелите могат да бъдат открити и искрени един към друг. Към момента имаме право, имаме основание да проявяваме загриженост във връзка с случващото се с организации на гражданското общество в Русия. Имам предвид приетото там законодателство за организациите на гражданското общество. Удивително е, че организации като фундациите Фридрих Еберт и Конрад Аденауер, които се ползват с добро име в целия свят, в областта на изграждането на демократични структури в момента са обект на своеволни мерки от страна на компетентните органи в Русия. Особено обезпокояващо е така нареченото законодателство за чуждестранните агенти, което към момента се прилага към дейността на чуждестранни организации. Това законодателство не съответства на международните стандарти. Осъждаме го. Диалогът за правата на човека между Европейския съюз и Русия следва да се използва за повдигането и задълбоченото разискване на тези въпроси. Съветът наистина трябва да приеме становището на министрите на външните работи за Русия. Благодаря госпожа Корнелисен за минута и половина. E Господин е, председател, Европейският съюз има стратегическо партньорство с Русия, но да го обвиняваме, че има секретна мрежа, която подкрепя руското гражданско общество, не е редно. Стила на управление на Путин е потискане на НПО, борба с активисти за човешки права и малцинства. Това няма нищо общо с модернизирането или стабилизирането и може да доведе само до допълнително самоизолиране на Русия. Не можем да е, разрешим облегчен е, визов режим за техни държавни служители, докато има все още съмнение за това кой е отговорен за смъртта на Магницки. Настояваме Европейският е, съюз да се обяви в подкрепа на всички страдащи от преследване, за да се предотвратят и нови случаи. А закона, който бе прият в думата срещу е, хомосексуална пропаганда и изказване на религиозни е, убеждения, вървят срещу основните човешки права, е, застрашават свободата е, за на словото и са израз на преследване. Ограничава се и свободата на медиите. Всичко това нарушава основните ценности на Европа, основни човешки права. А също така и увеличава пропаста между Русия и Европейският съюз. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ойланд. Благодаря. Много неща се казаха за потъпването на демокрацията в Русия от страна на Запада. Прекалено много срещи на върха е имало, където тези въпроси са били повдигани. С много резолюции е излизал нашия парламент последните 4 години. Но от всичко това няма конкретни резултати, няма промяна. Смятам, че сега е моментът Европа да даде своя отговор – на това, което се случва в Русия. Трябва да откликнем при потъпкването на демокрацията в Руската федерация. Трябва да приемем европейски закон Магницки. Това трябва да бъде нашият отговор. Още веднъж призовавам гражданското общество в Запада, включително целия Европейски съюз, да върне движението Хелзински комитет на Запад, за да подкрепим политическата опозиция в Руската федерация и по-специално да подкрепим гражданското общество, което се бори за демократичните си права и конституционните си права в Руската федерация. Благодаря. Благодаря на госпожа Ойланд, колегата Мигалски за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, Госпожа Корнелисен изтъкна, че Русия бе квалифицирана като стратегически партньор на Европейския съюз. Това е формулировката, съдържаща се в официалните документи. Може би следва да размислим дали да запазим тази формулировка. Трудно ми е да си представя как един стратегически партньор на Европейския съюз укрива самоличността на убийците на Магницки, не позволява на политическите партии да работят свободно, пречи на неправителствените организации, образува наказателно преследване срещу хора като Ходорковски. Явно е, че положението с правата на човека в Русия се влушава. Фалшифицират се резултатите от изборите няма демократичен изборен процес. До кога ще се заблуждаваме? До кога ще смятаме, че Русия е наш стратегически партньор? Трябва да си зададем този въпрос, ако вярваме в демокрацията и правата на човек. Благодаря господин Мигалски, госпожа Вержия. Благодаря господин председател. От е, създаването на съветския блок най-малкото, което може да се каже, че Русия търси пътя или гласа на демокрацията. А връщането на господин Путин в Кремлин е, в никакъв случай не предвижи нещата напред. Неправителствените организации с възмутени. Ние имаме сериозни съмнения как действа съдебната система в Русия, а пък е, вижда се и какво се случи с случая Магницки. Аз лично дори нямам съмнение. Русия е най-корумпираната, една от най-корумпираните страни в света, както го казва и Transparency International. Това е една страна, където активистите на човешките права просто се бъдат преследвани. Законът задължава асоциациите, които получават външни средства да се регистрират като чуждестранни обекти, агенти или субекти. Е, Валентин, е, Владимир е, Путин има сериозно отношение към събитията с, с гражданските организации. Нека да не забравяме какво се случваше през сталинския период. Има мемориал за жертвите на режима, не бива да забравяме това. Нека да подкрепяме журналистите да се защото те са изключително смели. Там се развива един ултралиберализъм без никакви спирачки. Какво може да представи Русия като действие в полза на демокрацията? За какво е, е нашето сътрудничество в тази област в такъв смисъл? Благодаря. Колегата Лиса. Przewodniczący, panie komisarzu, близко... Благодаря, господин председател, господин комисар. 150 депутата подписаха номинирането на мемориал за Нобелова награда. Извинете, Сахарова, наградата Сахаров. съществува една специална организация, в която има специални хора. Сега тя е обект на турмоз от страна на Русия. Политическите партии, юристи, всички са обект на преследване. Трябва да се обърнем към върховния представител, председателят на комисията, на съвета, държавите членки, да започнат дискусии с Русия да се обърне внимание а, към правата на човека и гражданските свободи, защото такива в Русия вече няма. Благодаря. Благодаря на колегата Лисек. С това приключиха изказванията на авторите на резолюцията. Следват изказвания от името на групите. Господин Поселт, господин председател, един колега говори за нашите руски приятели, които трябва да разкритикуваме като имаше предвид правителството. Но нашите приятели от Русия не са участниците в деянията на Путин. Нашите приятели са Сергей Магницки, Ана Политковская и други, с които тясно си сътрудничихме. Нашите руски приятели са в лагерите в Сибир. Имам предвид господата Ходорковски и Лебедев. Нашите руски приятели са обект на преследване, като господин Навални или като организацията Мемориал или фундация Фридрих Еберт. Те биват задържани по най-жесток начин, като момичетата от Посираят. Всичко това ясно ни показва, че става дума за един жесток режим, за един човеконенавистен режим. Русия не може да е наш партньор единствено защото е силна и разполага с природни ресурси. Ако Русия е наш приятел, то ще трябва да имаме и споделени ценности. И ето защо трябва да сме абсолютно категорични и ясни спрямо Русия. Благодаря за една минута, госпожа Монис Деоркиза. Благодаря, господин председател. И моята група, подобно на останалите, се безпокои от положението с човешките права по света, а особено в Русия когато неправителствените организации се наричат чуждестранни агенти когато няма политически плурализъм, когато се преследва опозицията, случаите като Магницки, е, е, е изключително обезпокоителен. Също и законодателството срещу хомосексуалната пропаганда. Ние не вярваме, че е, резолюции, прияти по спешност в нашия парламент срещу Русия, ще е най-добрия и най-ефикасен начин да се подобри ситуацията с човешките права в Русия. Считаме, че трябва да има много по-засилен политически диалог, трябва да има срещи на най-високо равнище и да се обсъждат въпросите на човешките права. Да се обсъжда също и положението на активистите, които е, не получават толкова внимание, колкото Русия. Благодаря. Господин Такола, една минута. Благодаря. Господин председателю, много се радвам, че мога да кажа няколко думи днес за законовия ред в Русия. Безпокоиме случващото се там. Радвам се, че финската делегация следи дебата а това е делегация, която познава добре е, правата на човека и Русия. Хората в е, Русия, независимо от религиозните им убеждения, сексуалната им ориентация, би трябвало да могат да се радват на гражданските си права. Европейския съюз е една общност от ценности и трябва да направим така, че държавите, с които а, е, търгуваме или си сътрудничим, зачитат правата на човека в истинския смисъл на думата. Русия е важен партньор и не трябва да обръщаме гръб на стореното от нея. Европейския съюз трябва да бъде изпратен, изпрати ясен сигнал. Е Благодаря на господин Такола, колегата Чернецки за една минута. Аз бях един от онези, които искаха организацията Мемориал да получи Нобеловата награда за мир. Има две държави – Русия. Официалната Русия, държавата – Това е онази Русия, която вярва в употребата на сила и потъпква правата на човека. А другата Русия създава впечатление за слабост. Тя е слаба. Отчасти това се дължи на бездействието и бесилието на Европейския съюз. Държавите членки на Европейския съюз прилагат двойни стандарти. Те осъждат нарушенията на правата на човека в страните Хикс, Z или Y, но не ги заклеймяват в Китай и Русия, защото търгуваме активно с двете страни. Господин Бетан. Господин председател, в Русия няма законова държава. Правителството е против е, е, закона и изнася и беззаконие на Запад а ние а, е, си затваряме очите. През 2006 година агенти на а, е, руската държава убиха а, е, британския гражданин Литвиненко. Дейвид Камерън наруши своето убеждание да своето обещание да спомогне за разкриване на убийството. Британското правителство не дава важни данни на следствието, защото ще бъде обвинена Русия. Е, Русия смята, че може ей така да убива хора на улиците в Обединеното кралство и правителството си затваря очите. Просто е, правителството на Русия е поредната брънка от организираната престъпност. Затова ние не следва да имаме каквито и да е отношения с Русия преди там да се възстанови законността. Благодаря, господин Батен. Сега Давам думата на колегата Преда. Președinte, doamna Muniz spunea mai devreme că poate nu e o soluție. Колегата Мунис каза преди малко, че да се говори за Русия четвъртък след обяд не е добра идея. Тя не смята, че това е правилният формат за такава дискусия. Не съм сигурен, че един дебат нямаше да е по-добре да има дебат по време на срещата на върха Европейски съюз Русия. Не сме постигнали много в отношенията си с тази страна. неправителствени организации в Русия, включително известни такива, се, са обект на сплашване а, след приемането на закона 2012 година в думата. Така че се питаме, изобщо има ли правова държава там. Vielen Dank, Herr Kollege Preda. Es folgt für eine благодаря на колегата Преда. Господин Хауит за една минута. Благодаря, господин председател. Обръщал съм се към парламента във връзка с необходимостта от последователност по отношение на правата на човека в наши стратегически партньори. Русия е един пример за такъв партньор. Там се приемат жестоки репресивни мерки за потъпкване на правата на човека, най-жестоките от Съветския съюз насам. Правят се опити да се квалифицират някои неправителствени организации като шпионски и предателски. Като се има предвид това законодателство в Русия, как можем да запазим диалога с гражданското общество там? Ще продължим ли да си затваряме очите? В Русия бе прият закон, забраняващ предоставянето на информация за така наречената нетрадиционна сексуалност, но сексуалността не е традиция. Сексуалната ориентация е право. Благодаря, господин Хауит. Господин Соник за една минута. Сега, Która wydała zarówno ludzi wybitnych. Русия е, е страна, където се родиха Сахаров и Солженици, но също и Сталин и болшевиките. Е, Русия не може да се грижи за своите граждани. Държавата е, изгражда един е, потичнически апарат и не може да се освободи от наследството на сталинизма. Държавата се бои от свободните граждани. Солженицин, Сахаров бяха предмет на гордост за Русия, а сега активистите на Мемориал, независимите журналисти са тези, с които трябва да се гордеем. Но руската държава се опитва да ги дискредитира, да ги обяви за чуждестранни агенти, врагове на държавата. Ние трябва да помогнем на Русия да преодолее комплексите е, си. Нека им кажем, че те са една прекрасна страна, велика страна, но не могат да бъдат велики, ако раз... отнемат е, свободата на медиите. Ораторът при... прекъсва, председателят прекъсва оратора. Никщелен. Господин Ланбергес иска да зададе въпрос на господин Соник. Ако сериозно искаме диалог с Русия, първото нещо, което можем да направим е да поправим заглавието. Господин Лансбергис, в момента сме на спонтанните изказвания, а вие искате да зададете въпрос. Това е процедурата синя карта. С удоволствие ще ви включа в списъка на желаящите да се изкажат по процедурата спонтанни изказвания. Е, е, е, Въпрос е, ако когато провеждаме подобен дебат, заглавието не е редно, не е правилно в Русия няма правова държава, има авторитарна правова държава, т.е. правата на Кремъл наложени на всички останали. Господин Соник? No, zgadzam się z kolegą че że tytuł mógłby być e, e, mocny. Напълно съм съгласен с господин Ландсбергис. Е, заглавието може би ще, ще трябваше да е по-силно, но важното е, че можем да дебатираме и да кажем важни неща. Соник, благодаря, господин Соник. Преминаваме към спонтанните изказвания. Доста колеги са се записали за изказване. Възнамерявам да дам думата на всички ви, но ще трябва да бъда строг с времето за изказване. Имате само по две минути. Госпожа Есая. Puhemies, Tämä keskustelu Venäjä... Благодаря, господин председателю. Този дебат за върховенството на закона в Русия е необходим, тъй като Русия е стратегически партньор на Съюза. Ето за това трябва да се повдигат тези въпроси. Европейските ценности трябва да бъдат защитавани и в Европа, и сред стратегическите ни партньори. Искам да спомена какво се случва с законодателството в Русия. Русия започна да нарича неправителствени организации чужди агенти. НПО-тата се регистрират в регистър на чуждите агенти и ако не го направят, то тогава им се налага изключително висока глоба. Надявам се, че този е, въпрос е, е в дневния ред на Европейския съюз. Благодаря ви. Няма вече да записвам колеги за изказване. Моля, вмествайте се в рамките по на една минута. Господин Ромева и Роеда. Благодаря. Положението в Русия е показателно за системните проблеми там с върховенството на закона и правата на човека. В Русия цари потиснически и политически климат, потъпкват се основните свободи и се репресират представителите на гражданското общество. За нас е особено обезпокоително, че бе прието федерално законодателство за хомосексуалната пропаганда, което доведе до увеличаване на насилието и дискриминацията спрямо тази общност. Още по-трудно е да разберем защо федералните власти не направиха нищо за спирането на приемането на това законодателство. Ето защо Бих искал в текста, по който ще гласуваме, да се включи конкретно искане. Нека призовем дума да спре да разглежда подобни законопроекти. Благодаря на господин Ромева и Роеда, господин Войчеховски panie przewodniczący! говорим за върховенство на закона, за правова държава, но не можем да не споменем датата 10 април 2010, когато президентът на Полша Качински бе убит. Независимо от многото отправени искания, Русия отказва да предаде останките от е, самолета, включително от черните котии. И това сериозно е, затруднява разследването в Полша. На този случай руските власти а, имаха достатъчно време да направят своето разследване и отказът им да предадат доказателствен материал не отговаря на основните принципи на правовата държава. Госпожа Язовецка. Благодаря. Последните месеци имаше е, много голямо ожесточаване на политиката в Русия. Каспаров избяга, преследват се неправителствени организации, финансирани от западни държави. Всички тези дейности показват, че в тази част на изтока има много обезпокоителни елементи. Все по-често се казва, че Русия е авторитарна държава, тоталитарна държава Казва се на ораторката да говори по-бавно. Та, казва се, че това е една авторитарна държава, където се елиминират всички форми на свобода и на независимост, които може да има човек. Това е изменение на вътрешната политика на Русия, всъщност показва, че и ние трябва да променим подхода си, подхода си към тях, вече няма модернизация на страната, защото е съвсем ясно, че страната не иска да актуализира своите задължения, нито да изпълни задължения изобщо, които е поела към Съюза. Затова ние трябва да подкрепим гражданското общество в Русия. Държавите членки трябва да направят така, че да има ясен диалог с тази страна. Благодаря на госпожа Язловецка. Господин Кели. Господин председател, не за пръв път говорим за Русия. Несъмнено, има немалко подозрения във връзка с това, че в Русия има нередности. Най-вече, що се отнася до Путин и колегите му, те не зачитат правата на човека и гражданските свободи. Европейският съюз трябва да е много по-силен, трябва да продължим преговорите си с руската страна, трябва да поставим сред приоритетите си гражданските свободи и гражданските права. Трябва да проведем открити, прозрачни разговори. Благодаря на колегата Кели, госпожа Корхола. euroopan neuvoston ja etyjin jäsenenä sekä useiden ykn ihmisoikeussopimusten като член на ОССЕ и страна по много конвенции на ООН, Русия трябва да спазва принципите на е, законността и основните човешки права съдебните процеси, които се провеждат в момента в Русия, са много обезпокоителни. Е, Магницки, Ходорковски и Политковска са имена, изброени в нашата резолюция. Но това са само няколко примера за е, драстичното нарушаване от, на, от страна на Русия на основни е, принципи. Гражданското общество в Русия е жертва начина по който се отнасят към хомосексуалистите е дискриминация. Русия е много важен търговски партньор на Европейския съюз. Върховният представител Лейди Аштън трябва да повдигне този въпрос. Dobrze, Добре, че имаме тази резолюция. Госпожа Тони Хоенштайн. Подкрепям това предложение за резолюция. Радвам се, че в него има препратка към НПО, тъй като без НПО не може да съществува гражданското общество. Неправителствените организации, които работят за установяването на мир в световен мащаб, неизбежно получават финансиране от други страни. Това въжи и за мемориал. Това е организация, която работи в името на мира и съответно получава чуждестранно финансиране. Но Напълно неприемливо е тази организация да бъде квалифицирана като чуждестранен агент. Това е долна клевета, която подрива принципите на демокрацията и гражданското общество. Сталин е вярвал, че ако повториш една лъжа сто пъти, тя се превръща в истина. Същото е твърдял и Гьобелс. Факт е, че днес виждаме как това се прилага на практика. Изричат се непристойни думи в едно непристойно общество. Благодаря на госпожа Тони Хоенштайн. С това приключваме спонтанните изказвания от името на комисията господин Левандовски. Господин председател, колеги, този дебат показва, все по-голямото безпокойство на парламента и Съюза към случващото се в Русия. Става дума и за отделните случаи, пък и за общото положение. Този въпрос се повдига многократно от върховния представител Кятри Аштън. Да, трябва да признаем, че последните седмици бяхме свидетели на влушаване на контекста, в който работи гражданското общество в Русия – по-специално това става посредством един набор от нови закони. Законите за предателството, за чуждестранните агенти, демонстрациите и закона за хомосексуалната пропаганда урязват независимите политически свободи. Ние не мълчим, ние сме изразили решително становището си и двустранен план и а, пред обществеността. Днес руските съдилища, правоприлагащите органи не могат да изпълняват независимо функциите си в много случаи. Има огромен случай руски дела, които стигат до съда за правата на човека. Е, Специалният пратеник за независимостта на съдиите на ООН е, посети Русия и каза, че Русия трябва да гарантира своята съдебна система, като освободи съдиите от политическо влияние при вземане на е, решения. Ние поддържаме това становище. През едните месеци съдебните процедури срещу господин Навални и много други, и демонстратори и така нататък ще приключат. Има и посмъртно дело срещу господин Магницки. Върховният съд ще разгледа делото Ходорковски през август. Е, трябва ясно да кажем становището си. Имахме възможност да обсъдим подробно тези случаи в консултациите си на 17 май по правата на човека. Европейския съюз ще продължи да следва отблизо тези случаи. Върховенството на закона е приоритет на е, нашето партньорство за модернизация с Руската федерация. Прилагаме един проект по настоящем, със съвета на Европа, за да се създаде в Русия една система за обжалване на административно-правни и наказателни актове. Също може да се подават протести срещу независимостта на съдиите. Смятаме, че този проект ще, бъде, ще даде възможност за една по-добра правна среда и климат. Готови сме да работим заедно с Русия за проекти от този тип в бъдеще и ще продължаваме в същото време да изразяваме тревогите си, когато има такива случаи, както и публично, и по конкретните дела, и най-общо. Благодаря на комисар Левандовски. Внесени са 6 предложения за резолюция. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои след като